гласува а, именно по тези въпроси поименно. Сега а, преминаваме към първата точка от а, дневния ред на заседанието. Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ. давам думата на представителя на съвета, господин а, Дела Ведова. Благодаря, господин председател. Трябва да разгледаме този доклад на Сената на САЩ е, във връзка с използването на изтезания от ЦРУ, тъй като той е свързан с нашите общи усилия да се борим е, срещу тероризма. Но естествено, борбата на тероризма в никакъв случай не озява е, използване на недопустими практики. Е, ние е, именно в областта на борбата срещу тероризма е, работим вече е, отдавна с, е, съвместно с е, САЩ. Е, Президентът Обама а, посочи, че а, използваните а, техники а, от ЦРУ са несъвместими с нашите представи за човешко достоинство, за спазване на правата на човешките, за спазване на правата на човека. Имаме е, подобни примери в миналото и е, би трябвало да сме извлекли вече по уките от е, тях борбата срещу тероризма трябва да е в съответствие с спазването на основни принципи във връзка с основните права и свободи. През 2006 година имаше разкритие във връзка с е, използвани е, унизителни за е, затворниците техники, които накърняват човешкото достоинство. Европейския съюз веднага се обяви против подобни практики. Бяха проведени разговори и един диалог е, във връзка с е, борбата срещу тероризма, като е, там бе изразена и тревогата на Европейския съюз за това, че не бива да се използват в никакъв случай техники, които противоречат на принципите, които споменахме. Президентът Обман Обама осъди изтесанията и е, забрани използването на е, е, изтезания при тайните в тайните затвори <laughs> и при разпити на затворници в този контекст, в който ние водим разговорите и диалога за борба срещу тероризма. Методите, практиките при разпити, които всъщност се използват очевидно на немалко места за задържане. Имаме достатъчно основания да смятаме, че това не е от днес и от вчера, а от доста години съм. Трябва да бъдат прекратени. Да, борбата срещу тероризма в никакъв случай не би трябвало да служи като основание за е, изтезания, за мъчения, за е, отношение към хората, което е нечовешко, нехуманно. Съединените американски щати е, започнаха да променят политиката си в това отношение. Е, е, Европейския съюз е, създаде е, съответната рамка. Имаше държави членки на Европейския съюз, които приеха затворници на, от Гуантанамо, именно за да се помогне на президента Обама в неговите намерения и планове да се закрие лагера Гуантанамо, но е, ето, че нещата се позабавиха и в Иран, и в Ирак, и в Сирия. Виждаме, че е, не се спазват е, международноправните е, норми в това отношение, принципите, които са заложени и в конвенциите на ООН. Трябва, независимо от това колко важна е целта, а именно борба срещу тероризма, да спазваме тези принципи. Със сигурност има и други методи за постигане на а, е, някакви резултати при разпитите а, е, на а, е, хора, които са участвали в терористични а, организации и действия от а, описаните в доклада. Впрочем, е, това е тема много актуална, много важна и за Европейския съюз, и за европейските институции, защото САЩ са един от важните ни партньори в борбата срещу тероризма, но естествено преди всичко държавите членки трябва да вземат съответните решения. Европейската конвенция за правата на човека забранява подобни практики. Ние бихме могли, естествено, да извършим проверка на основата на съответните конвенции, за да видим доколко оправдани са действията на САЩ в този случай. Да, Аврамополос. Благодаря ви. А сега от името на комисията комисарят Аврамопулс. Благодаря, господин председател, господин представител на съвета, почитаеми членове на Европейския парламент. Аз представлявам Европейската комисия Както и вие, така и ние сме наистина отвратени от фактите в доклада, свързан с програмата за задържане и изтезания на ЦРУ. Програмата беше оповестена на 9 декември. Много от фактите бяха разсекретени. Видяхме, че има много сериозни нарушения на основните права на човека от страна на американските власти, както и на други, които са обслужвали ЦРУ. Това е в периода края на 2001 година до януари 2009 година. Както правилно отбеляза президентът Обама тази седмица, Действията по тази програма на ЦРУ противоречат на американските ценности. Той отчете, че едно от най-ефикасните оръжия срещу тероризма е защитата на американските ценности. Ето защо през 2009 година той категорично забрани изтезанията като аз го напомням, защото това е важно. Изтезанието не само е грешно, то е престъпление, то никога не бива да се използва. И всъщност заключенията на Сенатската комисия не са изненадващи, защото съществуването на тайни затвори, прехвърлянето на затворници, лошото третиране на затворниците в кръга на ЦРУ. Всичко това всъщност ни тревожи още от преди десетина години, когато започна да се говори за това. От тогава насам седем от органите на ООН, специални докладчици, както и съвета на Европа, а и Европейския съд по правата на човека – са заклеймявали практиките, които сега са изложени в доклада на Сената на САЩ. Европейския парламент от самото начало имаше два доклада по собствена инициатива 2007 и 2012 година, които заклеймяват съответните практики и призовават да се защитят основните права. В Европейския съюз сме повдигали този въпрос в разговорите с САЩ неведнъж. Това е правено и в писма, изпратени от председателя на съвета. Води се редовен диалог за борбата срещу тероризма и правата на човека. Същевременно докладът на Сената на САЩ е положителна стъпка, е, за да може обществото да помисли критично за начина по който ЦРУ реагира, да се помисли за тези обвинения в изтезания. Комисията е на мнение, че е необходимо тези практики да бъдат осветени още повече в съответствие с международните стандарти. Трябва да се види и каква е индивидуалната отговорност. Същевременно Европейският съюз заклеймява всички форми на изтезание при каквито и да било условия. Ние не можем да позволим изтезанията нито в Европейския съюз, нито по света. Комисията неведнъж е подчертавала, че е необходимо усилията в борбата срещу тероризма да се правят в контекста на правовата държава, да се зачитат общите ценности – поетите задължения и международното право, особено в областта права на човека, права на бежанците и хуманитарно право. Комисията неведнъж е казвала още от самото начало, че всички засегнати държави членки трябва да проведат задълбочени и независими проучвания, за да установят фактите във връзка с дейността на ЦРУ. Необходимо е да се видят отговорностите и на жертвите да се помогне да бъдат компенсирани. Е, за това през 2013 година заместник председателя на комисията Рединг и комисаря Вастром изпратиха писмо с такъв текст от държавите членки. Знаем, че някои държави членки са започнали такива разследвания, включително и на агенти на ЦРУ. Те са свързани с незаконно задържане, изтезание, малтретиране на заподозрени по програмата на ЦРУ. Също времено докладът на Сената в същия ден, в който беше оповестен, разбрахме, че Центъра в Афганистан е бил затворен. Затворниците, задържани от 2002 година нататък, са били лишени от свобода без да има съд и присъда. В Гвантанамо обаче все още има 160 човека, които нито са съдени, нито са пуснати на свобода. Европейският съюз ще наблюдава и ще продължава да настоява за зачитането на правата на човека. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега продължаваме с политическите групи. Първо за две минути Моника Холмайер, НП. Господин председател, господин комисар, представ... уважаеми представители на Съюза, скъпи колеги, докладът е, на Сената на САЩ е, е плашещ, той е ужасяващ. Както президента Обама е, посочи, е, е, имиджа на Америка е накърнен. И аз съм абсолютно съгласна с него. Става дума за основния проблем. Можем ли да защитаваме ефективно нашите идеали, след като ние самите ги потъпкваме? От гледна точка на НП и от моя лична гледна точка, аз мога само да кажа не ние не можем да потъпкваме идеалите си, защото са недосегаеми достоинството на човека, правата на човека, за да се запази сигурността и безопасността на хората. Да използваш брутални методи срещу други хора, каквото и да са да направили те, е просто непосилно и непоносимо, неприемливо публичността, обществеността на цялата тази информация се отразява наистина на имиджа на САЩ. И всичко това, което те самите не признават, е, когато го върши някой друг е, и се обявяват веднага в защита на е, ценностите и принципите, и се оказва, че те също правят. Ето, това дразни, естествено. В никакъв случай не бива да смятаме, че ние всички сме идеални. Не, има много депутати, парламентаристи, които се обявиха срещу тази политика и аз се надявам, че САЩ ще се окаже достатъчно силен, за да се справи с проблема. Представителят на социалисти и демократи. Дебата, който водим, надявам се да, да доведе до резултата. И така, какво виждаме? Има а, случаи, в които а, се закачат на кука а, затворниците в а, малка стаичка. Други а, са били също подложени на мъчения. Така че ние научихме за доста ужасяващи действия. По време на изтезанията е загинал един задържан от измръзване, тъй като е бил кован на... Бихте ли говорили малко по-бавно? Ако това ми напомня за средните векове, сте грешите, тъй като става дума за нашето съвремие. Миналия век много конвенции бяха подписани на церемонии. Имаше харти, конституции по правата на човека. Всички държави по света имат подобни. САЩ също са, за, са подписали също конвенцията срещу изтезанията. Ние също имаме своята вина. Европейският парламент прие доклад по дейностите от ЦРУ на наша територия, но години след това има скриване на истината от държавите членки. Никой не е подведен под отговорност. Борбата срещу тероризма и опазването на правата на човека не трябва да бъдат разглеждани в противодействие. Участието на Европа в всякакви форми на незаконни дейности, упражнявани от ЦРУ, са в ущърп на демокрацията и на ценностите, върху които почива Европейския съюз. Ние настояваме за пълно разследване. Не е приемливо да има безнаказаност да се преструваме, че нищо не се е случило, че нямаме никаква вина. Ние трябва да гарантираме демократичен надзор върху дейността на разузнавателните агенции, за да не допуснем нищо подобно да се случи отново в Европа. Уважаеми колеги, понякога е трудно да приемем истината, но заслужаваме да знаем тази истина, както имаме дълг да я оповестим на нашите съграждани. Как иначе бихме могли да не допуснем, а, че някой от нас може да се окаже обект на изтезания утре? Благодаря ви. За две минути дам думата на колегата Демес Макер от ЕКАРЕ. Е, не за първи път обсъждаме подобни практики. Е, говорихме още преди години, когато е, стана ясно, че и в Европа са били транспортирани и настанявани затворници с полети на ЦРУ. И това действително е поредния е, случай, в който е, просто можем да гледаме с потрес и ужас с е, е, това, което се случва. Да, естествено, борбата срещу тероризма е важна, но е, нека да е, помислим за това какви са ценностите, какви са принципите, каква е историята на нашата цивилизация. Естествено, това е добър сигнал за Европейския съюз, който би трябвало да помисли много добре и за това трябва ли понякога само в името на диалога и на определени е, цели, е, които действително са важни, е, да се правим, че не чуваме и че не виждаме някои неща. Не, това действително се отразява на имиджа не само на САЩ, а включително и на Европа, защото ние действаме с нашите американски партньори на много места, заедно с тях. Може би наши представители не вършат тези безобразия, но ние сме техни партньори. Така че е, Европа подкрепи програмата за ЦРУ и е, е, трябва да си даваме е, сметка, че е, понякога тайните служби действително нарушават правилата. Yes, thank you, Chair. Софи Инфелд, благодаря ви. Първо искам да се възползвам от възможността и да благодаря на сенатор Файнстайн за нейната смелост. Хубаво е, че видяхме доклада преди измененията в Сената. Както и колегата Холмайер го каза, трябва да си спомним, че демокрацията се различава от диктатурата по това, че се търси отговорност. Никой не може да остане безнаказан при такива тенденции, при такова насилие. Да, то е извършено, но поне при демокрацията няма безнаказаност. Колегите от всички групи настояват да се поеме отговорността и Европа също да изясни своята роля в програмата на ЦРУ, защото ние обвиняваме американците, но имаше и подкрепа за антитерористичната програма на ЦРУ в много от държавите членки. Да не забравяме, че има и доста държави членки, които са съюзници на САЩ. Струва ми се, че така или иначе Парламентът е обсъждал темата няколко пъти и аз бях очудена от бананостите, които произнесе италианското председателство, защото в Италия имаше 24 агента на ЦРУ, които бяха осъдени. Ще настоява ли италианското правителство на екстрадиция на тези хора от САЩ, за да бъдат изправени пред съда. Обръщам се и към президента на САЩ. На тази тема не може да се сложи край преди виновните да бъдат изправени пред съда. За това говорим за демокрация. Това ни прави демокрация. Освен това, ръководителят на разузнавателният център, като трябва да каже, че това е някаква много неясна тайна служба на Европейския съюз обясни, че не може да се знае кога разузнавателните данни са получени чрез изтезания. Много извинявайте, как може европейски орган, който използва парите на дънакоплаците, да обработва данни, които може да са получени чрез изтезания, но всъщност да не знае какви са те и така нататък. Ние трябва да знаем каква е дейността на този Европейски разузнавателен център. Благодаря. Много ви благодаря. Приемате ли синя карта от господин Карим? Благодаря. Благодаря на колегата Интвел, че приема въпроса ми. Съгласна ли сте, че това, което чухме от съвета днес, от една страна ни напомня за принципа твърде малко и твърде късно, тъй като 2005 година аз работих по същия въпрос и поставих темата пред председателството на съвета. Тогава казах, че в Европа има незаконни центрове за задържане. Въпреки това не беше направено разследване и в Обединеното кралство някакси си затвориха очите. Не мислите ли, че трябва да се разследва и всеки министр, който е скрил това, което е знаел, за да се запази фасадата? Yes, I very much agree with you. Да, съм съгласна с вас. Не е достатъчно съветът, и тук нямам предвид само италианския министър, а изобщо съветът да говори за правата на човека, за конвенциите и така нататък. Ние и преди сме имали закони, но те не са били изпълнени пак казвам, нарушилите закона трябва да бъдат съдени. Това е така, че съгласна съм с казаното от вас. Thank you very much. Благодаря ви. Die Fraktion der ähm, Linken spricht jetzt für Anna... За äh, Обединената левица, колежката Енст. Да, 600 страници, изпълнени с ужасяващи описания изтезания, които засягат всички части на тялото. Отвратителни техники, за които просто нямам думи. Ние критикуваме редица държави, в които има диктатура за това, че се използват подобни методи и сега се оказва, че Съединените Американски щати използват именно такива техники. Независимо от това, че има конвенция срещу изтезанията, независимо от това, че ние сме приемали редица международноправни документи в това отношение. Не, изтезанията не водят до нищо и никъде. Изтезанията са нещо унизително. Те говорят за морален опадък. Е, навсякъде би трябвало да бъдат е, забранени с закон е, подобни практики и ние смятаме, че трябва да се предприемат съответните правни действия. Грегор Гизи, който е председател на нашата политическа група в Бундестага, междувременно вече е подал жалба срещу е, Жорж Пуш. Трябва да се прекрати с тайните затвори и с е, тайните центрове и с Гуантанамо и най-вече с тези отвратителни техники. Благодаря ви. За две е, минути Ева Жули. Зеленика. Благодаря, господин председател, господин държавен секретар, господин комисар, уважаеми колеги. Господин комисар, по време на изслушването ви в Европейския парламент, за голямо мое очудване, очудване, вие казахте, че не сте запознати с този въпрос. Констатирам с удоволствие, че сега нещата са по-иначе. Нека да признаем, има потвърждения за участие на европейски правителства в програмите на ЦРУ на територията на Европейския съюз. Освен това се признава, че е, изтезанията са се оказали непродуктивни. Освен това има потвърждение за това, че гражданските права, човешките права са били пожертвани в името на борбата срещу тероризма. Публикуването на този доклад иска ново мобилизиране на силите, за да се постигне правосъдие в международен мащаб. Ние трябва да бъдем смели в правно отношение. Европейският съюз, някои негови лидери са участвали в тази програма. Сега изискваме прозрачност на техните действия. Европейският съюз, държавите членки трябва да поемат своята отговорност и да улеснят съдебното преследване. Европейският парламент трябва да продължи своята анкета в условия на прозрачност до изясняване на всички факти. Делегацията на комисията Либе е едно минимално изискване основните права на Европейския съюз бяха нарушени. Не считате ли, че членове 6 и 7 от договор за Европейския съюз трябва да изискват налагането на необходимите санкции? Защото това води до нарушаване на ценностите на демокрацията чрез приемането на мерки, които противоречат на правото, ние правим това, което извършват и терористите. Затова трябва да гарантираме, че ще има правосъдие. Това е битка за нашите ценности и за една по-силна демокрация. Благодаря ви. Лаура Ферара има думата сега. Благодаря, господин председател. Два са аспектите в връзка с доклада на Сената за действията на ЦРУ. От една страна, е, демократичните институции в САЩ е, би трябвало е, да решат е, редица е, въпроси и да се прекрати най-сетне с е, прикриването на някои позорни факти под предлог, че данните са засекретени. Неприемливо, абсолютно неприемливо е да се третират хората по този начин, е, независимо от това е, дали става дума за истински или за предполагаеми терористи. Нито в условията на мир, нито в условията на война могат да се оправдаят подобни е, действия. Принципът, е, който трябва да спазваме е, че е, никое човешко същество не може да бъде изтезавано. Е, да, е, лошото е, по отношение на цялата тази история е, че в крайна сметка твърде много е, факти се изнасят и също време има твърде много лъжи и опити да се измъкнеш по някакъв начин и да объртиш истината. Да. При всички положения трябва да се опитаме да възпрем ЦРУ от каквито и да било манипулации на територията на Европейския съюз. Необходима е повече прозрачност и не бива да изхождаме от така принципа безнаказаност. Не, тъкмо обратното. От името на необвързаните ще говори е, Кристина Морбай. Е, Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, много се радвам, че Европейския парламент изразява своето изумление от доклада на Сената на САЩ относно изтезанията. Преди няколко месеца говорихме за Едвард Сноудън, разкритията около подслушванията. Всичко това бяха някои от обсъжданите проблеми. Говорихме и за убийствата чрез дронове, но кажете ми, ако толкова много се ядосвате сега на САЩ за свършеното от ЦРУ, защо искате същевременно да бъдете и толкова големи приятели на САЩ? И економически, да, знаем, че се договаря споразумението за свободна търговия и това се прави при закрити врати и политически, тъй като Европейският съюз следва САЩ. Мисля, че по този начин можем да стигнем отново до студена война, ако не и реална война с Русия. А, не ви харесват нарушенията на човешките права, добре, но Мисля, че трябва да се опитате да защитите Унгария и изобщо Европа от една бъдеща студена или истинска война. Благодаря ви, госпожо е, Марвай. Е, сега вече преминаваме към индивидуалните изказвания на членовете. Е, много моля да спазвате регламента. Кристиан Преда, две минути. Благодаря, господин председател. Използването на изтезания от ЦРУ е тема, която поляризира общественото мнение в САЩ и то от години. Публикуването на доклада на Американския сенат миналата седмица потвърди, че има разминаване и вътре в политическата класа на Съединените щати. Демократите, републиканците са силно разединени, що се отнася до различните въпроси. Например, дали този доклад коректно отразява случилото се дали процедурата е била коректна. Също дали този доклад трябваше да бъде публикуван изобщо и какви ще бъдат отраженията му върху сигурността. Всички тези проблеми бяха поставени и все още няма ясен отговор, който им се дава в САЩ. Лично аз искам да подчертая, съм близък до позицията на Джон Маккейн, който е сенатор-републиканец. Той критикува практиките на ЦРУ, които доведоха до вреда, нанесоха вреда на интересите на САЩ. Освен това той каза, я цитирам, ние действахме некоректно, допуснахме грешки, трябва да ги коригираме, трябва да се ангажираме, да не ги повтаряме. Край на цитата. Днес никой не може да каже, че практиките, които са отразени в доклада, продължават. Това е епизод, който е въпрос на миналото. Президентът Обама сложи край на тази програма на водене на разпити през 2009. Така че САЩ иска да изяснят ситуацията. И а, това е основната пулка, която можем да извлечем, когато се прави а, анализ а, на собствените а, грешки от а, даден политическа инстанция. Това е добре. Благодаря. Госпожа Сипел има думата. След като чух изказването на съвета, останах с впечатлението, че при нас всичко е в ред. А трябва да си даваме сметка, че държавите членки на Европейския съюз всъщност също носят вина за тези изтезания, извършвани от САЩ навсякъде в е, света, съгласно е, доклади на е, Amnesty International, но и други е, е, защитни организации. Е, изтезания се използват е, навсякъде по света. И просто изтезанията, обаче, е, колкото и да са разпространени, трябва да знаем, че са е, престъпление. Те не са средство за да се спасим от престъпниците и за да се борим срещу престъпленията. Не. В никакъв случай е, нищо не ни оправдава, независимо от това е, дали става дума за тероризъм, дали става дума за е, фундаментализъм и така нататък. Ние, използвайки изтезания, всъщност даваме аргументи на всички от тези, които също използват изтезания, даваме им всъщност твърде много козове в борбата срещу нас. Ние при всички положения трябва да спрем с а, това затваряне на очи, а, което е нещо много характерно като че ли за нас, когато става дума за отношенията ни с САЩ. Спомнете си историята с полетите на ЦРУ. От кога искаме всъщност обяснения и разследване на случаи? Нищо не се случва. Няма резултат Хората а, се а, трансферират, а, предават, а, прехвърлят а, без съд, а, без присъда, дори и без обвинение и а, ние се правим, че това го няма. А, е, оказва се, че и в Румъния има лагери, в които а, се извършват а, а, изтезания. А, и също времено няма наказания, няма последствия. Европейския съюз трябва да изработи механизмите, с които да предотврати драстичното нарушаване на правата на човека в държави членки на Европейския съюз. А, Европейския съюз винаги се е обявявал срещу терористичните и диктаторските режими и САЩ също веднага скача и ни подкрепя в това отношение и дори е пръв в действията си срещу такива режими. Ето, ние трябва да направим нещо и ще предложим съвсем конкретни мерки в това отношение. Надяваме се, че комисията ще ни подкрепи. Много благодаря, колега Сипел. Наистина спазихте много точно времето. Благодаря, господин председател. Самият факт, че на територията на Полша може да са били извършени изтезания, е нещо, което полското общество няма как да не заклейми. Дори и някои да се опитват да търсят оправдания във факта, че за подозрените може да са били отговорни за хиляди убити. Ние винаги ще заклеймяваме такива практики, но нека не прилагаме двоен стандарт. Нека има и взаимно доверие между съюзниците. ЦРУ всъщност не са изтезавали на територията на САЩ, защото те искат да се съобразят с американското законодателство. ЦРУ обаче няма нищо против да наруши полското законодателство, полското правителство няма нищо против да се наруши суверенитета на Польша. Значи нашето доверие е пострадало и не можем вече да говорим за положителен образ. Благодаря, госпожа Викстрем. E да, ние сме отвратени от тези нечовешки методи за изтезания, използвани от ЦРУ. Ние сме отвратени и това най-добре обяснява нашето отношение към действията на а, ръководителите на ЦРУ. Но има безнаказаност за много от ужасните посегателства срещу правата на човека. САЩ ги оправдават в името на вътрешната си сигурност. Както много пъти и преди, когато се разследва е, случаите на изтезания, се оказва, че прилаганите методи са били безполезни. Независимо какъв е резултатът, ние трябва отново да заявим, че изтезанията не са допустими при никакви обстоятелства. В доклада се казва, че държави като Швеция, Обединеното кралство, Румъния са се сътрудничили с ЦРУ. Е В Швеция е допуснато САЩ да превозва затворници при нечовешки условия. Истината ни освобождава, ние трябва да намерим тази истина тези, които са извършили тези деяния, трябва да понесат своята отговорност. Приемате ли синя карта от господин Арнат? Сигурно ще се съгласите с мен, че изтезанията са неморални, незаконни. Считате ли, че военните съображения изискват съответни методи на извършване на разследвания. is that we have got to the point we have lost our operation. Господин Еберт, имате само 30 секунди. Не можете да говорите толкова бързо. Не е възможно да се превежда. Колеги, отново ви напомням да говорите с нормална скорост, е, защото за трети път е, това, което казвате, става непонятно за останалите. Вие разбрахте ли въпроса? Не. Добре, Сесилия. Имаш възможност да отговориш това, което си разбрала. Да, ще отговоря с удоволствие. Бруталността на методите, които са прилагани и оправдаването им е просто неприемливо. Европейските държави членки трябва да се обединят и да намерят истината, какво е станало във вашата страна, в моята страна. Ние искаме да разберем каква е истината и то сега и да се сложи край на безнаказаността и тук, в Европа. Thank you very much. Благодаря много. Следващият оратор за минута и половина Матина Ардесън. Докладът за техниките за изтезание на ЦРУ всъщност показва, че американската администрация няма нищо против насилието. За жалост обаче пете техники, използвани от британското правителство за дър... срещу ирландците, задържани преди 40 години, не е много различно Проблемът беше разгледан в Съда по правата на човека 78 година. Това беше прословутото дело Ирландия срещу Обединеното кралство. Решението беше обаче, че в случая не може да се говори за изтезания, за нечовешко и унизително отношение. Същите методи обаче са използвани в Ирак, в Афганистан, в Гвантанамо. Центъра Пат Фанукан наскоро установи, че британското правителство всъщност е излъгало съда по правата на човека, че задържаните тогава ирландци наистина са били изтезавани. Но на най-високо ниво тогавашният британски министр на отбраната е отрекал. За това ние върнахме делото за хората с нахлузените качулки в Съда по правата на човека. Британското правителство трябва да се извини за изтезанията в Ирландия, така както го направи за изтезанията в Кения. Американското правителство трябва също да го направи. Благодаря. Нека напомня на колегите, че хората трябва да се придържат към темата на дневен ред. Колегата с Аргентини voorzitter ik zal me aan het onderwerp houden. Благодаря, господин председател. Изтезанията, извършени от ЦРУ, доклада очевидно е ужасяващи при полетите на ЦРУ на времето ние започнахме определени действия. Искахме да се разследват случаите, искахме да знаем повече и въпреки всичко нещата по, по някакъв начин се разводниха и САЩ тогава ни каза край, забравете, нали няма да има повече разкрития, няма да има продължение на историята. Струва ми се, че в този случай трябва да решим обаче много радикално дали да не продължим с разследванията по изтезанията. Възможно е да има държави членки на Европейския съюз, които да са участвали. Следващият оратор е колегата Папа Дакис. Мисля, че тайните служби в САЩ по принцип имат доста дългогодишна история, свързана с насилието и изтезанието. Европейският съюз е този, който се обявява за защитник на правата на човека. Имаме Европол, Евроюст, но също времено сме и съюзници на САЩ. Държавите членки сътрудничат на САЩ в много отрасли. Да не говорим, че се засичат и подслушват телефонни разговори, цели мрежи се шпионират. И в крайна сметка така се вижда истинското лице на капитализма – господството на монополите. Хората не могат да поемат нещата в свои ръце. Yeah. Елмар Брок да звон. Елмар Брук за две минути. Господин председател, е, господин председател на съвета, господин комисар. Американският е, сенат и най-вече сената в Истия действително е постигнал нещо много голямо и важно да се публикува този доклад. Ето, за разлика от Китай, да кажем, виждаме, че САЩ винаги е, са в състояние да се опитат да се изчистят. Ето това е характерно за демокрацията. При всички положения е, това е все пак е, признание на е, администрацията и на Сената, най-малкото, че става дума за неприемливи практики и неща, които в никакъв случай не бива да се повтарят. Да, има много неща, които ни притесняват. Става дума и за някои от практиките, които се използват в Гуатанамо и на други места. Но не говорете така, е, уважаеми колеги, като че ли американците са най-страшните престъпници на този свят. Не. Ако е, става дума за е, жертви, то тези жертви в крайна сметка са жертви на изтезания, защото има една определена предистория. Тези хора са участвали в терористични актове. Но не бива а, да изкривяваме дебата, естествено. А, не бива и да прекаляваме с критиката. А, трябва да бъдем критични, тъй като става дума за а, незачитане на права на човека. Но същевременно трябва да признаем и коража на американците да разкрият тези а, позорни практики и а, да ги направят достояние на всички нас а, включително. А, много а, голяма е разликата с а, терористичните и диктаторски режими, а, които никога не признават грешките си. Колега, призна... а, ще приемете ли синя карта? Господин Пейт, имате думата. А, Изслушахме вижданията на господин Брак. Е, ще му задам следния въпрос. Къде според вас, е, е, господин Брак, са рисковете в борбата срещу тероризма? Виждате ли и определен негативен ефект от така, сътрудничеството ни в областта на борбата срещу тероризма. Е, е, включително и е, вчерашните събития в Пакистан. Имам предвид. Аз казах, че нарушаването на правата на човека не може да служи, не може да се обосновава с желанието да се преборим с терористите. За това става дума. Господин Брок, е, е, има и други сини карти. Е, колежката Инфелд, колегата Хан желаят да ви зададат въпроси. Ще направим в рамките на една минута много бърз диалог. Колегата Брок критикува изтезанията, но също времено ги обяснява с определени обстоятелства и така нататък. Колега Брак, Имаше толкова много а, години в миналото, а, когато хората трябваше да бъдат изправени пред а, съд, трябваше да дават обяснения за а, действията си. А, и всички тези а, е, години бяха пропуснати всъщност и шансовете за правосъдие а, е, също бяха пропуснати. Не смятате ли, че а, е, продължавате да повтаряте една и съща грешка и в крайна сметка това, именно този вид а, грешки водят до а, безнаказаност? А, господин Хан. А, смятате ли, че е, трябва да се затвори най-сетне е, Гуантанамо, е, господин Брок? Да, а, още е, една карта. С, с някои неща съм съгласна, господин Брок. Аз също не смятам, че съм светица. Но не смятате ли, че трябва да има и юридически последствия от е, е, подобни действия? Не смятате ли, че в крайна сметка трябва някой да стои пред е, съда за правата на човека и да отговаря за действията си? Да, господин Брок, имате една минута за отговор. Да, това са грешки в нашето минало. Срещу тях трябва да се борим, трябва да се вземат съответните действия. Е, по съдебен път, е, но това не, не означава, е, че е, трябва да критикуваме сега американците за всичко. А това, че трябва да бъде затворен Гуантанамо, аз съм го казал още преди 10 години. Също времено пък тук имаше държави членки и политици, които в Европа изведнъж отвориха вратите широко когато, и приеха затворниците на Гуантанамо, когато американците ги помолиха. госпожо Енст, да, ще трябва да има правни последствия. Когато става дума за подобни е, толкова ужасяващи действия, които накърняват човешкото достоинство и правата на човека, няма давност. Поне политическа давност няма. Морес, благодаря. Господин Бро каза нещо точно че сме се срещали с а, а, Файнштайн в САЩ. Тя прояви смелост тогава, смела е и по тази тема. Въпреки огромния натиск, на който беше подложена при изготвянето на доклада, ние също трябва да знаем, господин Коелев ще се съгласи с мен, че това оправдава нашата анкета за а, полетите на ЦРУ. През 2006 година искам да припомня, че когато направихме разследвания, използвайки вторични източници, не първичните източници, с които разполагаше Сената на САЩ, ние установихме ужасните методи на изтезания, които са използвани. Ние извършвахме разследване на собствените ни правителства, бяхме подложени като парламент на огромен натиск, но сега сме оправдани в тези си действия, тъй като стигнахме до същите изводи. Това за нас беше много трудно. И какви бяха нашите изводи? Това, което каза един републиканец Маккейн, който самия е бил преди години обект на изтезания. Това, което той каза, е, че тези практики са законово и морално неоправдани и че не оправдават борбата срещу тероризма. Това са хора, които не се отнасят мек, с а, мекота към а, борбата срещу тероризма. И въпреки това а, Джон Маккейн каза тези думи. Все още не сме стигнали обаче крайната цел. Все още има хора в а, Гуантанамо. Има настояване за освобождаването им на тях, така че историята не е приключила, а само е започнала. Говорим за наши европейски граждани, които са хвърлени в затвора, които са подложени многократно на изтезания, които са затворени и ние трябва да бъдем техни защитници. Благодаря ви. Благодаря ви. Приемате ли синя карта от господин Кан? Имате думата. Моля да се включите микрофона. Онези, които не бяхме тук в 2006, вие казахте две неща, че сме били оправдани, че е било трудно. Защо го казвате? Благодаря ви за краткия въпрос. Искам да кажа на колегите, както и на господин Коелю, който много ефективно ръководеше анкетната комисия, господин Флаво също от италианската делегация участваше, той сега е член на италианския парламент. Ние имахме много трудна задача. Моята оценка е, че трите големи а, а, анкети, ешелон, масовите а, подслушвания и полетите на ЦРУ казват едно и също нещо, че не е имало достатъчен парламентарен контрол върху тези действия. Този недостатъчен парламентарен контрол води до онези действия, които забелязваме сега, които са допуснали тези крайни форми на изтезания, които намираме в доклада на Американския сенат. Това трябва да се коригира новите членове на Европейският парламент трябва да проявяват интерес към това, което се случва днес. Председателят, благодаря ви. Още една синя карта от господин Карим. Приемате ли? Господин председателю, искам да благодаря на Клод Мораес за неговата работа по тази тема в продължение на години. Искам да ви запитам, господин Морайс. Едно от големите ни предизвикателства беше да получим информация от нашите правителства. Удовлетворен ли сте, че имаме пълна информация от тези правителства и ако това не е така, как можем да сме сигурни, че наши граждани няма да бъдат подложени отново на подобни действия? Господин Мораес, разбира се, че нямаме пълните данни, пълно разкриване. Когато се срещнахме с сенатор Файнштайн, с господин Брок, ние разбрахме, че тя е един смел сенатор. Ние извършихме наша анкета тук, тя беше омалуважена, имахме трудности в отношенията ни с правителствата, защото ние разследвахме техните действия. Разбира се, че няма пълно разкритие. Ние трябва да сме смели при подобни ситуации, да поискаме максимална информация. Понякога тя може да е вторична, може да се получава по различни канали, но без отчетност не можем да стигнем до истината все още има граждани на Европейския съюз, които са в затвора, които са напълно невинни и трябва да бъдат освободени. За това този въпрос е от такава голяма важност и Европейския парламент е, трябва да представлява именно тези хора, ако не е нещо друго. Благодаря, господин е, Ханс Олаф Хенкел има думата за една минута. Като дългогодишен член на Amnesty International, аз съм ужасен и възмутен от всичко това, което стана ясно. Така както и всички вие. И действително, именно американците сами всъщност публикуваха тази информация. Сенатът това заслужава да бъде отбелязано. Питам се обаче какво ще предприемат американците. времено ние тук водим дискусии по въпроса за тайните служби на американците, а мълчим за това, което вършат тайните служби на руснаците. Да, също време наскоро чухме господин Ходорковски. Е, и знаем е, какво той ни каза. Е, трябва да видим дали американците пък ще се постараят много интензивно да разследват случая, така както го правят и в други страни. Ангелика Милнар. Благодаря. Господин комисар, господин представител на съвета, не говорим за нищо ново. ЦРУ започна изтезанията още 2001 година. 2006 година открихме, че агенцията носи отговорности за незаконните центрове за задържане в Европа. Е, но въпреки нарушенията на правата на човека се стигна до порочния кръг, при който терористите имаха още една причина да продължат. Хубаво е, че сега в Сената се хвърля светлина и по случилото се в Европейския съюз държавите членки не са невинни, както подчертаха колегите Интвелт и Викстрион преди това. В много от държавите членки тези практики са се толерирали, дори в някои случаи те са били подкрепяни. Полша си го призна. Струва ми се, че Европейския съюз трябва да последва примера на САЩ и да направи своето разследване. Разследване на степента на участие, защото такива практики са недостойни за ЕС и мисля, че трябва националните парламенти да започнат разследване, да се установи доколко се е знаело за изтезанията на ЦРУ. А, а teraz poproszę с е, е, grupy GUE NGL пан посел Костас Хрисогонос. Благодаря. Сега господин Хрисогонос за e. Yes, нечовешките практики, прилагани от СРУ по време на администрацията на Джордж Буш за сплашване на задържани лица, показва незачитане на човешките права. И това е признато от повечето политически сили в САЩ. Всяка година се изготвят доклади за състоянието на правата на човека в трети страни, когато същевременно те самите нарушават конвенцията от 1994 година срещу изтезанията. Европейския съюз отстоява човешките и основни права, но през годините ние също ги подкопаваме, особено чрез налагането на строги економии, дългосрочна безработица, липса на отопление. Това е економическо изтезание. И така на хората се обещаваше рай, а бяха доведени до ада. Жан Ламбер за една минута. Благодаря, господин председател. Аз приветствам също доклада на Сената. Съжалявам, че повечето от политическите партии не участваха в цялостния процес. Както казаха и други, изтезанията са забранени. Ние знаем, че тя оказва сериозно психическо и физическо въздействие върху живота на хората. Както и други, аз също искам да се обявя в защита на онези, които са в Гуантанамо. Например, такива, които 12 години вече са в Гуантанамо и още от 2007 година трябваше да бъде прехвърлен той не може да се присъедини към своята съпруга и деца в Обединеното кралство. Две демократични правителства са се договорили междувременно, че той трябва да бъде върнат. Използването на изтезание подкопава настояването ни за спазване на човешки права от трети страни. Затова тези, които са извършвали изтезания и онези, които са ги подкрепили, трябва да бъдат подведени под отговорност. Благодаря ви. Господин Бонано има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Трябва да си спомним 11 септември 2001 година. Имаше е, основания, в крайна сметка, в някои случаи да се използват и по-твърди методи. Спомнете си е, колко хора загинаха. Спомнете си е, колко ужасяващи бяха последствията от терористичните актове, не само в САЩ, но и в Европа, и в Пакистан, и в Афганистан. Това са терористи, това са престъпници и трябва да се борим с всички средства срещу тях. Е, те обезглавяват хора. Е, ако става дума за ваши деца или за ваши близки хора, които са обезглавени по този демонстративен и жесток начин, е, може би няма толкова много да защитавате принципите права на човека и човешко достоинство. Имайте предвид, че всъщност така Привидно мирният дух на Корана е само една, един параван. Насилието е на преден план. Е? Так. Има синя карта срещу за вас. ще я приемете ли да отговорите? Бих искала да попитам моя колега дали си дава сметка, че с тези думи макар и косвено, всъщност се обявява срещу е, Европейската конвенция за правата на човека, срещу е, хартата за, права, за човешките права. Е, аз мисля, че това е просто неприемливо, немислимо. Винаги тук в Европейския парламент сме се обявявали срещу изтезанията и не е възможно а, да оправдаваме изтезанията, когато става дума за хора, които вие наричате животни, престъпници и така нататък. Ще отговаря, да. А, ето, че чухме и аплодисменти. Знаете ли какво ще ви кажа? Когато някой извършил тежки престъпления, той не може да очаква, че ще го посрещнат с шампанско и с хайвер. Винаги сме се борили срещу тероризма и в Италия имаме опит с червените бригади когато става дума за наистина драстични нарушения, тогава ще действаме съответно твърдо. Да, инак ще загубим битката. Карлос от две минути. Muito obrigado, Sr. Senhor Presidente em exercício do Conselho. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин комисар. 2006-2007 година Европейския парламент разследва същия проблем. Някои сигурно си спомнят, че бяха на мнение, че е невъзможно една правова държава като САЩ да е замесена в подобни действия, че обвиненията са неоснователни, но 2006 година ние се натъкнахме на свидетелства, които не очаквахме. Джордж Буш потвърди, че наистина има програма за извънредни прехвърляния и че има задържани, които са били отвлечени, че те са в тайни центрове. Е, не призна обаче, че е имало изтезания. Там излага. Мисля, че тук има четири важни послания, ако говорим за сегашния доклад на Сената. На първо място се връщаме към моралния въпрос – защото само една истинска демокрация може да си отчете грешките, за да не се повтарят в бъдеще. На второ място, истината наистина трябва да излезе наяве. Това е много важно, за да не се случи повторно същото, да има реални пречки. На трето място никой не може да погазва неотменимите права на човека. Затова е необходимо да се хвърли светлина и върху случилото се в Европейския съюз. Изтезанието няма оправдание. То е морално осъдимо. Освен това не е и ефективно, както разбираме от доклада на Сената и както го каза и сенатора Маккейн. Доклада показва, че тук демократичният принцип не е проработил и че са се случили отвратителни неща и в САЩ, и в Европа. Благодаря ви, приемате ли синя карта? от господин Адрай, Приемате ли? Um, Благодаря. Съгласен съм с това, което казахте. Ако се разследват изтезанията и тези отвратителни практики, трябва ли да се стига до пожертването на отделни служители на сигурността. Няма ли това да се случи, като същевременно тези на върха пак се измъкнат безнаказани? Струва ми се, че това ще е погрешно и трябва да се стигне наистина до върха. Com certeza estou completamente de acordo consigo. Avalia do inquérito. Разбира се, напълно съм съгласен с вас. Разследването не означава само да се определя кой е отговорен, трябва отговорността да бъде споделена и тези, които са извършили изтезанията, и тези, които са ги заповядали. Но най-вече е необходимо чрез тези разследвания да се получим от случилото се в миналото, така че то да не се повтаря. Благодаря. Йозеф Айтенхалцер е следващия оратор. Свободата е фундаментът на е, западната е, цивилизация и демокрация. И всяка държава, член на Европейския съюз, би трябвало да е, защитава свободата. И е, ние знаем, че в определени условия, условия се е, е, допускат и ограничения на е, някои от основните ни принципи. 2011 е, година бе една такава година, в която всички приехме, че действително, за да защитим е, нашите ценности, нашето население, трябва е, да направим е, някои компромиси в това отношение. Но е, е ето, че. Е, е, все повече се налага контрола, все повече наблюдението. Е, което навлиза в живота на хората, което ги ограничава, което ги плаши, също времено не води до резултати. Всъщност, ето, че в момента привържениците на Бен Ладен триумфират, защото Америка, САЩ е държавата, в която няма свобода, няма права на човека. Това е безправова държава. Не, сега е момента, в който САЩ трябва да докажат, че те желаят да бъдат една действително правова и демократична държава. Ние трябва е, демократично, но и критично да разгледаме е, доклада на Сената. Особено от гледна точка на е, Европейския съюз. Наказанията са включително и за тези, които извършват престъпления. Да, но и за тези, които нарушават основни правила и принципи. Толкова. Анжел Дамбаски групи ЕКР. E, e господин Чербаски. Господин заместник, уважаеми колеги, уважаеми представители на съвета и на Европейската комисия. Безспорно разкриването на тези факти и обстоятелства в доклада на американската администрация за извършваните от нея отвличания, разпити, при които са използвани мъчения и други подобни нарушения на човешките права е изключително скандален. Те показват следното нещо показват че държавата която най много твърди че защитава правата на своите граждани и човешките права изобщо по целия свят всъщност системно и последователно ги нарушава. и тук едно нещо трябва да бъде ясно невъзможно е и няма как с едно просто извинение тези действия да бъдат оправдани. това би означавало всеки масов убиец да поиска когато се извини да бъде оправдан. съединените щати дължат на света и на обществото сериозно разследване и дължат наказателно преследване на виновните за тези нарушения на човешките права нарушения на международното законодателство на всички правни норми. благодаря ви. Господин Иво Вайгел от АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Нека да кажа още в началото, че съм а, а, много доволен от вашата оценка днес, господин а, председател на съвета. Нека да а, а, да видим обаче къде сме днес. Е, е, така наречената е, борба срещу тероризма поставя естествено редица въпроси. Ние не можем да приемем това, че така, накърнения имидж на САЩ се отразява зле и на имиджа нашата репутация, на репутацията на държави членки на Европейския съюз и също времено трябва да имаме предвид конвенцията а, срещу изтезанията, а, трябва да имаме предвид а, резолюцията а, и а, текста 165. А, трябва да имаме предвид а, всичко това, което а, сме записали в международноправните договори. В никакъв случай не могат да се допускат подобни практики, като тези, които очевидно са използвани от ЦРУ при разпитите. ние не бива да забравяме, че Гуантанамо все още е в действие и трябва да продължим с нашите критични бележки. Е, следващият оратор. и обхетос по ренано дел детенидо. Дерамар ликидо калиен... Господин Иглесиес. Е, знаем, че са извършени ужасяващи безобразия. Освен това, хората са заплашвани, че ще се случат и отвратителни неща на техните семейства. И проблемът не е защо хората са способни на такива злодейства. Винаги ще има палачи, които се подчиняват на заповеди. Лошото е, че има една фашистска държава, която защитава принципа на изтезанията. Хора, които носят вратовръзки и се правят на демократи. Същевременно в Европейския парламент виждаме социалисти и НП, членове на ЕНП, които всъщност са от страни, които са били съучастници. Това е проблема, дами и господа. Благодаря. Господин Корвин Мике. Dziękuję, panie przewodniczący. E, Mr. Brok and e, Mr. Iglesias are absolutely wrong. Democracy is a tyranny демокрацията е тирания на мнозинството. То не се интересува от правата на човека, интересува се от безопасност. За това се съгласява с състезания, убийства и прочие. Европейският парламент трябва да създаде анкетна комисия, поне за Полша, тъй като полското правителство ще отрича непрекъснато че е прилагало изтезание в Полша. И същите хора сега заемат важни постове в Европейския парламент. Полския министър-председател, главният преговарящ. Не мога да обясня всички неща, които са свържени, но трябва да има анкетна комисия. Сигурно господин Етерич ще се съгласи с мен. Благодаря ви. Даниел Буда от е, НП е следващият оратор. Да, благодаря ви, господин председател. Ще посоча нещо, което вече е доказан факт. Няма абсолютна сигурност е, толкова много е, хора са в е, опасност, толкова много човешки права и свободи се потъпкват не само в САЩ, навсякъде по света. Естествено, че трябва да реагираме, трябва да предприемем нещо. Защото в опасност са мирът, живота на хората. Непрекъснато обаче а, е, а, е, зачестяват а, е, терористичните атаки. Естествено, че борбата срещу тероризма трябва да изясни най-вече причините за тероризма и да се установят кои са основните движещи сили. Така че истинските виновници да бъдат е, осъдени. Но в никакъв случай е, не могат да се обяснят е, нечовешките, жестоките е, практики, е, изтезанията. Не, това е неприемливо. Трябва да има начин да се действи и с други средства. Международно правните норми по отношение на правата на човека трябва да бъдат спазвани. Така че това е основният ни принцип, от който няма да се отклоняваме. Е, пани посел Ана Гомеш е, с Европейски. Благодаря, моля да се съобразявате с времевите ограничения. Заповядайте има социалистите и демократите. Благодаря. Докладът на Американският сенат потвърждава всичко, което вече знаехме. Още от 2007 година имахме ние наши собствени доклади по този въпрос. Само, че съдържат подробности ужасяющи такива, не само за изтезанията, изобщо за извънредните задържания, извънредните връщания, изобщо всички мерки предприяти срещу Мубарак, Гадафи и прочие. Всички лъжи включая, с които си е послужила администрацията на Буш, за да измами Конгреса и световната общественост. Американските сенатори са били измамени, но не всички. Някои от тях са били дори съучастници и някои от тези съучастници, този път имам предвид европейските държави, членки на Европейския съюз, са предоставили не само самолети, а и военни бази и летища, включително Румъния и Полша, които за съжаление най-нагло опровердаха това. Не бива, разбира се, да позволим сега ние, пък наказаност Моята собствена държава, Португалия, предостави военното си пространство, въздушното си пространство през 2002 година за полети до Гуантанамо. Около 100 пъти е прекосено въздушното пространство на Португалия именно с тази цел. Португалските власти или са били некомпетентни, или са били съучастници. Или едното, или другото. Ако не знаят какво се случва, са некомпетентни. Ако знаете, го позволяват са съучастници, чисто и просто. Така стоят нещата. Аз самата се срамувам, нося срама на челото заради държавата си и заради партията, към която принадлежа и която по онова време управляваше страната. Какво се случи? Лъжи наляво и надясно, измами на обществеността и включително на депутатите. И в заключение искам да кажа, че тези отговорностите на тези, които допуснаха тези престъпления, трябва да бъде ясно посочена. Дори самия Дорал Барозо сътрудничи, бе съучастник към, европей... към... за тези престъпления. Благодаря. Приемате ли синя карта? пани? Има а, желание за реплика. Приемате ли? Господин Мариня, имате думата за реплика. Благодаря. Колеги, Когато говорим публично в защита на правата на човека и когато става дума за концентрационни лагери като Гуантанамо, от същите тези хора, които говорят в защита на правата на човека, когато има случаи на изтезания, както в затвора Абу Крейб, извършени от същите хора, това са власти и страни, които допускат изтезания, допускат ЦРУ да работи на тяхна територия. Те трябва да получат наказание. Не трябва ли според вас да получат наказание? Една голяма демокрация признава грешките си. Това, за това призоваваме и ние в Европейският парламент и трябва да продължим работата, така че всички, които са отговорни в Европа, да бъдат идентифицирани и да не останат ненаказани. Има хора на ниски и на най-високи равнища, които са били съучастници в това варварство а, от страна на ЦРУ. А. Сега давам думата на а, Фон Штоф за една минута. Сега са публикувани е, данните за това, за случаите на изтезания. Е, тези случаи са описани и каталогирани, но аз не мисля, че целта оправдава средствата. Никой не може да бъде подлаган на изтезания защото изтезанията трябва да останат в миналото, в средните векове. А, когато има върховенство на закона през 21 век, такива деяния трябва да бъдат наказани, вероятно от Международният а, а, наказателен съд. Време е Съединените щати да признаят юрисдикцията на Международният наказателен съд и да спрат да защитават виновните за изтезания. Благодаря. А сега? Господин Хавиер Колсо. Благодаря. Хубаво е човек да а, знае, че има такива техники за разпит. Това е ефемизъм за мъчение, за мъчение и за изтезание. И трябва да го повтаряме, за да го осъзнаем. Не за първи път в Европейския парламент получаваме тази информация. В резолюцията от 2012 година вече имаше призиви за разследване на програмите за изтезания и мъчения в европейските държави. И също така споменаваше трудностите и препятствията, които се поставят пред въпросната анкета анкетна комисия. Срамувам се от това, че моята държава и Испания е била съучастничка с, в тези престъпления, заедно с тайните затвори в Полша, Румъния и Унгария. Трябва наложително е разследване, което да посочи с пръст кои са извършителите и кои са съучастниците, да ги изпрати на съд. Няма а, по този начин да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 от заподозрените чрез използване на нехуманни методи. Такива, такава методи се използват от ЦРУ. Смятахме, че те трябва да останат в миналото. Не може да изключваме, че и други страни използват подобни методи. Това може да става дори в САЩ. Не можем да останем безучастни пред тези събития. Ако въпреки, че е, твърдим, че има върховенство на закона, справедливост е, е, се, и истинска защита на правата се постига трудно. Трябва да разберем, че ако не можем да прилагаме на практика собствените си ценностни стандарти, не сме достойни да живеем в 21 век. Та сега Кати Пири от групата а, на социалистите. Господин председател, доклада на Американския сенат демонстрира, че са били изтезавани задържани лица и то масово от още от 2000 година от терористичните атентати на 11 септември. И непрекъснато следват разкрития, е, все по-ужасяващи, а Европа оглушително мълчи. Не е тайна, че държави членки на Европейския съюз са съучаствали в е, подобни деяния ние, наред с съвета на Европа, изиграхме съществена роля преди няколко години за хвърляне на светлина върху истината. За съжаление, нашите правителства също е, са замесени в такива незаконни задържания, довеждания на, на лица, е, последвани от изтезания, това е допуснато на територията на държави членки. Трябва да се върнем към началата, към върховенството на закона, към основните права и свободи. Това са устоите на нашите общества. Борим се с международния тероризъм, а в същото време се превръщаме в виновници за ужасяващо нарушаване на правата на човека. Трябва да извлечем полуки от всичко това. И аз бих искал да се възползвам от тази възможност да призове европейските държави членки да последват примера на Съединените щати. Следва да разкрием подробно кой и как е сътрудничал с ЦРУ. Тук става въпрос за доверието в Европейския съюз като застъпник и привърженик на правата на човека в света. Би следвало да обърнем тази черна страница от най-новата си история история. Призовавам също комисията да започне разследване на нарушения от този порядък, извършвани на територията на Европейския съюз и това в сътрудничество с американските разузнавателни служби. Европейският парламент е настоявал за това не веднъж, но все без успех. Правителствата следва да поемат своята част от отговорността. Благодаря госпожа Теплюйна от НП за две минути. А, благодаря. Благодаря, господин председател. Докладът на Американския сенат хвърля черна сянка върху Съединените щати като защитник на демокрацията, правата и свободите. Хвърля сянка върху службите за сигурност и както каза самия президент Обама, опетнен е обликът на Съединените щати. И когато се търпи е, прилагането на такива е, крайни мерки на водене на разпит, всъщност се посяга върху е, защитата на най-слабите. Борбата с тероризма е борба в защита на ценности. И тези ценности не могат да бъдат нарушавани в тази борба. Оправданието на Ислямска държава, както и на други терористични групи, е, че те водят справедлива война срещу една тиранична власт. Защо да наливаме масло в този огън? Какво може да е позитивното послание от убийството на невинни граждани? Няма оправдание за този нисък морален стандарт. Не само опетняваме себе си, насърчаваме и други да вършат това. Can use this report prove that they were tortured to the point that they become psychologically unstable and their admissions and evidence can още повече, че признанията, е, изтръгнати с е, подобна техника на водене на разпит, не би трябвало да бъдат допустими в който и да било съд. Не може да се твърди, че е, целта оправдава средствата. Според едно най-ново проучване на общественото мнение, 51% от американците смятат методите на ЦРУ за оправдани. Трябва да се позовем на Женевската конвенция, на конвенцията на ОНЕ за правата на човека и против е, изтезанията. Не можем да допуснем тези конвенции, ратифицирани от почти всяка страна по света, в това число от Съединените щати, да бъдат е, забравени. Не бива да допуснем стандартите на хуманно отношение е, да бъдат загървани в условията на конфликт. Трябва да водим с личния си пример, не да слизаме до нивото на презрени терористични организации. Благодаря. Благодаря ви. Господин, госпожа Фан Кауфман за две минути. Благодаря. Изчез... Принудителни изчезвания, отвличания, лишаване, насилствено лишаване от а, сън, сексуален тормоз и така нататък. И може да продължим този страховит списък с още други примери. Искам да се обърна към председателят на председателката на комисията в Конгреса на Средните щати, къде, която се занимава с това разследване и да й кажа, че съм съгласна с нея. Само, че от всичките страници са публикувани единствено само 500 и при това има много зачерквания, т.е. стигам до извода, че има още много страховити истини, за които не сме разбрали. Отдавна се знае за тези практики на ЦРУ с помощта на други държави, членки от Европейския съюз, които граничат с престъпни деяния и искам да се разгранича от вярването, че сигурността си струва тези изтезания, въпреки че понякога сме разбирали неправилно нашият алианс с Съединените щати, трябва да понесем отговорността си, когато се оказва, че деянията са с престъпен характер, с или без нашето знание. Трябва да покажем солидарност с е, жертвите, особено след като се извади на бял свят тази срамна истина. Много конгресмени поеха носената от тях отговорност заради секретните затвори. Същото се отнася и за британското правителство. Британското правителство изглежда, според германски източници, е оказало натиск върху своите собствени е, разследващи журналисти, които са излезли с такива открития и ги е задължило да зачеркнат компрометираща информация. Тази практика трябва да бъде прекратена. Текстът на конвенциите на ООН ясно забранява измъчването и изтезаването. И разбира се, не можем да останем безучастни и да не излезем с предложение за санкции. Благодаря. Vielen Dank. A teraz poproszę от името на групата на НП господин Йорен Ленер за две минути. Благодаря, господин председателю. Този доклад за разузнавателните служби и техните деяния разкрива неназовими изтезания, мъчения, като лишаване от сън, задушаване, глад, жажда. Ужас просто. Списък на ужаса. Много от преждеговорившите посочиха именно, че всички до момента са работили заедно, за да задушат източниците на тази информация. Е, сега вече няма как. Изискваме информация и изискваме и мерки за това, защото това да не се повтаря за бъдеще. Искаме разследващата комисия да започне работа възможно най-бързо и държавите членки на Европейския съюз да си сътрудничат с това упражнение по прозрачност и отчетност, за да можем да сме сигурни, за да има гаранции за това, че ще има прозрачност винаги в Европа, когато става дума за такива престъпления. 129 са били затворниците, за които имаме сведения в Европа. Какво се случва обаче с тези, които са задържани в Ирак и Афганистан и са били подложени на същите унизителни нечовешки мъчения? Дали можем да изискаме информация и за тях? Ясно е, че живеем във времена на неясни и непрекъснато тегнещи над нас заплахи, че трябва да гарантираме сигурността на нашите собствени граждани, но не с цената на всичко, не с цената на човешките права и не с цената на нашите ценности, на нашата собствена, нашето собствено достоинство. Дик Чейни и ЦРУ могат да имат хиляди обяснения за това, че са използвали мъчение, но мъчение не се използва. Точка по въпроса. И ако остатня пани посъл много благодаря. Много благодаря. Госпожа Елена Валенсиано има думата. Сега от името на групата на социалистите и демократите за две минути. Gracias, presidente. Благодаря, господин председател. Трябва да отново да подновим работата на разследващата комисия, която се опита през 2006-2007 да разследва случая с полетите на ЦРУ целта не оправдава средствата, а в демокрация, в едно демократично общество трябва да държим сметка и за средствата и за целта. Разбира се, че признаваме извършеното, образцовата дейност, е, извършена от е, Конгреса. Сега обаче не можем само да се задоволим с възхищение. Аз самата бях член на разследващата комисия в предходния парламентарен мандат. Сега обаче този стар вече доклад е стар и морално устарял, след като научихме, след разкритията на, на Конгреса на Средните щати. Трябва и ние да тръгнем по същия път, без страх от отговорностите, които трябва да понесем и с достойно поведение. Разбира се, че ще имаме трудности, но преодоляването на трудностите е част от нашата задача като европейски избранници за да можем да даваме уроци по опазване на човешките права на Мавритания, на Египет, на Судан, на Венецуела, така както възнамеряваме да направим сега на това пленарно заседание, то тогава ние трябва сами да си преподадем урок първо. Това е начало, това не е край трябва да продължим започнатото през 2006 година. Това е нашият апел от групата на социалистите и демократите. За жалост, господин Брок не е тук. Разбира се, че Гуантанамо трябва да бъде закрит. Няма значение дали ще е, приемем тук е, затворници или не не ни искаха разрешение за откриването, няма да искат разрешение от нас и за закриването. Благодаря. Е, пан... И най-напред давам думата на Михал Бони от а, е, е, НП. Справедливостта, свободата и сигурността е основа на нашите, на нашите принципи. Необходимо е отговорно да оценим направенето от ЦРУ и неговите последици. Полските, полските власти са позволили задържането на затворници от СРЛ, но не да бъдат те изтезавани в Польша. Властите тогава поискаха специален меморандум, свързан с правилата за функциониране на този затвор, но ние не получихме отговор от САЩ. Едва през 2009 година ние подписахме споразумение с САЩ за някои правила, особено за полското полската юрисдикция за американските военни, които работят в Полша. Полската прокуратура в момента разследва случая. Американският сенат а, има отговорност пред американските власти. Но отговорът на въпроса дали в моята страна хора са били изтезавани, това е отговорност на моята страна. Трябва да извлечем поука от това. Всеки може да бъде изправен пред подобен проблем, когато става дума за сигурността на неговите граждани, когато могат да се използват такива методи и когато имаме дълг да се борим с реалните заплахи, такива като тероризма. Благодаря. Благодаря. От името на групата на Прогресивния алианс с социалистите Никола Капуто. Благодаря, господин председател. Наскоро публикувания доклад на Американския сенат за изтезанията, практикувани от Съединените щати, е от ЦРУ, поражда въпроси за правата на човека. Различните така наречени усъвършенствани похвати на, на разпит, в това число симулирано давене и какво ли още не, не могат да не бъдат заклеймени. Това е задължително и трябва да направим така, че цялата информация да излезе наяве да, да се произнасяме на основата на доказателства, което до сега не сме могли да направим. Ние трябва да даваме пример на цивилизованост, но не бива така с половиността е, да осъждаме е, тези случаи на нарушаване на основни права и свободи, на демокрацията, на човечността. Е, тук нещата далеч надхвърлят пределите на, на загрижеността за един или друг човек не следва да заклеймим изтезанията, независимо от целите, е, е, за които се вършат, дори борбата с тероризма. Това не може да бъде просто съпътстващ ефект на нашата борба с тероризма. Благодаря. Сега ще дам думата на Саят Каринс е, европейски консерватори и реформисти. Благодаря, господин председател. Преди дни тук в тази зала папата заяви, е, че Европа някакси е изпуснала котвата на своите ценности и плава без компас. Не е достатъчно просто да говорим за борбата с терора и тероризма. Аз съм сред хората, които са оцелели под дулото на талибаните и мога да ви кажа, че онези, които ни нападат, искат да погазят нашите ценности. Не бива да допуснем това това, което те не можаха да постигнат със своите действия, не можем да допуснем те да постигнат с нашите ответни е, действия. Е, не можем да бъдем сред онези, уви, някои от нашите правителства, които стояха и мълчаливо наблюдаваха е, е, тези посегателства срещу правата на човека. Днес нямаме гаранции, е, че който и да било от нашите граждани не би бил подложен на подобно нечовешко и недостойно третиране. Нашите правителства при това крият истината. И нашата альтернатива е такава. Или да бъдем едини в защита на ценностите си, или да бъдем разделени и да понесем последиците от това. Благодаря. господин Йозо Радош от е, Либерали и Демократи. Благодаря, господин председател. Аз подкрепям без каквито и да било резерви категоричната позиция на Европейската комисия и на съвета за защита на правото, на международното право, на правата на човека и най-общо казано на демократичните ценности. Аз съм удовлетворен че тук сме почти единодушни в Европейския парламент в този дух, независимо от това, че има и известни гласове, които възразяват. Тук става дума за защитата на правата на човека, когато съображенията за тези права се противопоставят на съображенията за сигурност. И не може съображенията за сигурност да имат превес. Президентът Обама е, в отговор на е, гласове от Американския сенат е, говорили за всеобщите, човешките ценности, отвърна, че тук не може да става и дума за противопоставяне на двете страни от двете страни на океана. Господин Хористи, благодаря. Използването на мъчения от ЦРУ, това ни е въпроса за обсъждане. Само, че не е само от ЦРУ, а и членки на Европейския съюз, които съдействат на плана първо и второ. И тук в Европейския съюз също измъчваме. И така и чухме от господин комисаря, когато той ни спомена, че се борим срещу изкореняването на мъчението в Европа и в други части на света. Призовани да преследваме виновниците, за да не се случва като в Средните щати, където е Обама о, и където Оба, Обама даде общо уневиняване за всички. В Мадрид обаче има съдебен процес срещу 28 младежи, които бяха подложени на мъчение. И съдът на човешките права в Страсбург неодавна дори отново потвърди присъда срещу Испания за това, че не дава възможност да свидетелстват на баски и каталански граждани. Mulțumesc, domnule președinte. L'11 gennaio 2000... Благодаря, благодаря, господин председател. През 2002 година първият американски самолет се приземи в базата Гуантанамо с сотици подозрани в тероризъм. Те прекарват много малко време извън килиите си, подложени са на средновековни мъчения – и въпреки настояванията, а, а, има тайни затвори в целия свят. Е, бях много страни продължават да работят с ЦРУ, да подкрепят тяхните брутални методи, да потъпват правата на човека. по време на предизборната кампания американският президент ясно заяви, че е против подобни практики, но може би е забравил. Ние трябва ясно да осъдим такива методи. Господин, сега давам думата на господин Афромополус. Благодаря, господин председател. Дискусията а, по доклада на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ много ясно показа каква е реалността. Трябва да бъдем на висотата на нашите отговорности. Трябва да приветстваме този доклад. Явно е, че всички демократични сили в света безрезервно осъждат всички форми на изтезания, всички методи и практики, които не съответстват на върховенството на закона, на защитата на човек, правата на човека, на принципите и е, ценностите, върху които се гради Европейският съюз. Няма никакво съмнение. Изтезанията е престъпление за онези, които го извършват, а онези, които са виновни за престъпни действия, трябва да бъдат наказани. И това е отговорност на страните членки и на страните, чието граждани са те. Стана ясно, че в много случаи подобни методи са били търпяни. Трябва да кажа, че ние никога не сме се примирявали с подобни методи, защото те противоречат на принципите на демокрацията и правата на човека. За краткото време, когато съм а, с вас, се убедих още по-дълбоко, че правата на човека трябва да бъдат уважавани. Нашия дебат и разследването на комисията на Американския сенат показва, че са необходими демократични мерки, необходим е демократичен надзор. Тази практика, за която стана дума днес, показва, че трябва да защитаваме основните права а за да успеем да ги защитим, трябва да бъдем особено бдителни. И то всеки ден. Това е наша обща споделена отговорност. Отговорност на страните членки. И сигурен съм, че действащото председателство ще а, сподели с страните членки вашите мисли и вашата загриженост. Но нека каже и нещо друго. Тук бяха а, изразени така някои а, думи на осъждане, които бяха всеобхватни. Разследването на Американския Сенат е, е резултат от действието на демократичният контрол. Това е действието на зралата демокрация на мерките за контрол и баланс между властите. Необходимо е да се направи повече, за да може да защитаваме човешкото и човечеството. И още нещо, което е много важно. Нещо, което каза президентът Обама. Както знаете, когато той пое функциите на президент на Съединените Американски щати, той каза, Нека оставим подобни методи там, където те принадлежат, в миналото. И те наистина принадлежат на миналото. Някои от депутатите споменаваха Гуантанамо. Е, нашата позиция, позицията на Европа вече е установена. Нека да я повторя. Да, ние бихме искали Гуантанамо да бъде, Гуантанамо да бъде затворен. Това е нашата позиция, тя е винаги била такава последователна. Ние сме против задържането на затворници в Гуантанамо, а също така против задържането на жени на други заподозрени, които също са в разрез с защитата на правата на човека. Трябва да сътрудничим с Съединените щати, защото това сътрудничество е много важно за постигане на нашите цели. Имаме споразумения с Съединените щати. Разбрали сме се по редица инициативи, които улесняват това сътрудничество, правят го по-ефективно и а, всички тези инициативи са в унисон с изискванията за защита на правата на човека. И Европейския съюз, и Съединените щати носят отговорност, споделена отговорност. Нашето сътрудничество в борбата срещу тероризма да се осъществява в пълно съответствие с върховенството на закона, правата на човека, включително правата на бежанците, включително за читане на всички международни, поети международни ангажименти. Когато е необходимо, винаги ще изразяваме пред САЩ нашите съмнения, нашите опасения, ще споделяме нашите предложения за преодоляване на всичко, което противоречи на нашите ценности. Ценности, които ние споделяме с нашите американски партньори. Специалното внимание, което Европейския парламент отделя на тези въпроси, е също така израз на механизма за контрол и баланс между властите, който помага за преодоляване на тези отклонения. Но трябва да бъдем бдителни, защото Заключението от днешния дебат е, че Европейският институт и неговите демократи... Европейският съюз и неговите демократични институции са а, пазители на а, човешкото достоинство и на нашето демократично законодателство. Благодаря. Благодаря, господин комисар. А сега ще дам думата на господин Дела Ведова а, да говори от името на съвета. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря ви е, за тази откровена размяна на мнения. Както казах, е, оно, което е важно сега е да направим така, че е, посегателствата, да злоупотребите, които са предмет на обсъждане, в Американския сенат да не се повтарят и в борбата срещу тероризма във всеки случай да се зачитат правата на човек. Европейския парламент има да играе важна роля в контекста на трансатлантическия дебат за противодействието на тероризма и защита на правата на човек. Вие можете да осъществите контакти с членове на Американския конгрес, за да заявите своята позиция. Е, знаем, че загрижеността, изразена от съюзниците на САЩ, може да повлияе върху политиката на Съединените щати. Е, по-настоящем е, се обсъжда значимия въпрос за специалните разузнавателни средства и ползването на, на лични данни. Това в Американския конгрес, който, впрочем, гласува против е, една от е, мерките, които биха повлияли значително върху личната неприкосновеност на американските граждани. Толкова по-важно е, е Европейският парламент да сведе до знанието на, на Конгреса на Съединените щати своята позиция относно личната неприкосновеност на европейските граждани. Освен това, можем да упражняваме въздействие върху законодателните събрания на Близкия изток, на, на Северна Африка – за въвеждането на ефикасни механизми за защита на личната неприкосновеност. Както казах и в началото, сътрудничеството между САЩ и ЕС в борбата с тероризма е, остава все така основна наша ценност, а Европейският парламент е, би следвал да изиграе своята важна роля по отношение на съответните нормативни актове, в това число за е, проследяване финансирането на терористични организации или спогодбата между САЩ и ЕС за пасажерските данни. Както Европейският съюз, така и Съединените щати е, са изправени пред сериозна терористична заплаха. В днешно време най-вече от страна на Ислямска държава и на чуждестранните наемни бойци. Необходими са ни ефикасни средства да се преборим с тази заплака в това число и чрез достъп до личните данни, но не като посягаме на правата на човека. Сигурен съм, че този дебат те първа ще, ще се води през Атлантика и в Европейския парламент. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин министр. Сега Ако желаете да се изкажете, казва председателят, като вдигнете жълта карта, казва председателят, Това не е възможно. А знаете, не може да отправите реплика нито към представител на комисията, нито към представител на съвета. Ако желаете да се изкажете, просто заповядайте. Да, по процедурен въпрос, господин председател, става дума за дневния ред. Ние поискахме от съвета да излезе с декларация заявление по въпроса предмет на разговора ни днес след обед. Отбелязвам, че нито в встъпителните, нито в заключителните си думи представителят на съвета не каза нищичко за собствената си роля. Така че аз смятам, че ние тук не чухме изявление на съвета когато на времето е обсъждана стратегията на, на, на ЦРУ и прочее. Каква е била ролята на съвета? Ние не чухме това от представители на съвета. Благодаря, казва председателя. Това си е ваше мнение. Вие го огласявате публично. Е, с това